Colleagues, please, it's 10 past 9, so we have to start the meeting. Добър ден, драги колеги, започваме заседанието. Първата точка в дневния ред. Решение заседанието на координаторите имахме състави вчера в края на общото заседание. Портала в интернет на нашата комисия се развива. Има колеги, служители, които следват работата по него. Разказаха ни какво ни се случи и накрая всички координатори на нашата комисия поеха задължение да подкрепят работата на служителите, за да може максимално бързо да тръгне уеб портала на нашата комисия за да може да се преодолеят трудностите. Що се отнася до мисиите за събиране на факти 2013 година, координаторите се разбраха да се организират мисии. Първата в Испания, в Галиция, втората мисия в Гърция. След това отложихме решението за други мисии през 2013 година за по-нататъчен анализ и спешни случаи, когато те постъпят в комисията ни. Две изслушвания бяха определени. Първото, което бе обявено в предходното ни заседание за европейското гражданство, ще бъде заедно с комисията Либе това изслушване – на 19 февруари 2013 година. Второто изслушване е това, за което бяхме развили своите идеи на предишното ни заседание за създаване на фискален съюз, който тръгва от една петиция на колегата Лайнен и Дав. Още не е определена датата на тази петиция, така че нещата още са в зародиш. По препоръките, които бяха представени от колегите за оценката на нашите служители на различни петиции, одобрихме искането на Дургайс за препоръката по 540 петиция от 2012 и другите искания на Дургайс бяха оттеглени. И препоръките, които господин Булът направи, са отложени за дискусията ни на следващото заседание. Четвърта точка по отношение на предложението на групата на НП за делегациите на нашата комисия и прилагане на 202 член. Решихме да отложим дискусията, като изчакваме сходни предложения от името на другите групи, политически групи в нашата комисия. Искането на господин Скинер, пета точка в дневния ред на заседанието на координаторите, беше да се подкрепи неговата петиция с искане за резолюция, гласувано в пленарна зала. Та това не бе прието като искане от координаторите. Имаше възражения от колегите, сред които се каза и това, че по-настоящем това може да стигне и до иск подаден в съда, което може да бъде в разрез нашата дейност. За това бе решено да не се излиза с резолюция по въпроса, повдигнат от господин Скинер. След това одобрихме предварителния дневен ред за едното заседание от 6 ноември. Този проект на дневен ред ви е раздаден. Също се отнася за списъка за така наречените questional submissions. Ще се отнася до последния въпрос, свързан с края на месеца октомври. През октомври бе отложено заседанието, защото членовете на групата казаха, че не могат да заминат и делегацията се оказа без колеги, които да пътуват, с изключение на колегата Тейлър, единствения, който остана и който потвърди това, че е готов да работи. Затова бе решено да бъде отложена тази мисия за идната година, т.е. за 2013 година, да бъде предложена отново тази мисия. Що се отнася сега до мисията в Италия? Имаше дискусия по становището на правната служба по искането на координаторите от предишното заседание за това да се изтълкува текста, свързан с председателя като евентуален лидер на делегацията, когато това се случва в родната страна на председателя. Бяха изразени становища, които са против това председател на делегация, да бъде председател на комисията от името на АЛДЕ, социалистите и демократите, ГУЕ. Така че решение не бе взето. Тоест отхвърлено бе предложението от мнозинството координатори. Реши се този въпрос да бъде даден в ръцете на председателския съвет, който да вземе решение – по 19 ти член на парламентарния правилник. Госпожа Алкин има думата. Два въпроса. Първо искам да кажа на колегите, че ние не сме против председателката. Това трябва да стане и ясно. Гласувахме само за това да се спазват съществуващите правила, според които колега, който е от страна, която посещаваме, не можем да бъде председател на делегацията. Според отговора на правната служба, наше право е да съставим делегацията. И искам още един път да подчертая, че ние нямаме нищо против председателката. По-нататък. Да се върнем към състава на мисията. Госпожо председател, много бях объркана от това, че вчера беше повдигнат въпрос, по който аз настоявах да запазим досието отворено. Аз поисках да, въпроса да остане отворен, за да можем да отчитаме всяка новопостъпваща информация. Искам обаче въпроса да бъде включен в дневния ред. Знам, че въпросът беше включен в бележките на председателя. Имаме обаче нова информация – а не само неактуална, както беше казано. И след това аз помолих въпроса да бъде включен в програмата, за да можем да вземем решение. Госпожо Алкин, както знаете по всички петиции, винаги постъпва нова информация, която се оценява които се оценяват от колегите и ако има положителна оценка, може отново да се започне процедура. Колегите като суверени, ако влязат нови факти, могат да преценят дали да отворят едно досие или не. Що се отнася до делегацията за мисията в Италия, нямаме прецедент по въпроса, така че няма как да отговорим на вашето искане, господин Тургай Симонов. No, era una cuestión, usted lo ha dicho, eh, sobre el tema de la horca ya se... Te, yo lo que no entiendo es por qué se vuelven a traer aquí estos debates que estuvimos ahí. Не знам защо се връща въпроса за орка. Ние го обсъдихме с координаторите. Няма да започваме отново дискусията. Можем да започнем нова дискусия, ако искате, но на мен ми се струва, че ние вече взехме решение по въпроса. Петицията е за, закрита. Ако искате да се върнем а, пак на гласуване, няма проблем. Що се отнася до мисията в Италия, съгласен съм, че въпросът трябва да бъде отнесен към председателския съвет. Господин председател, искам да приканя всички колеги да не се връщат към стари теми, да започват дискусията от началото. Когато има такива открити въпроси, трябва следва да се съберем около една маса и да си кажем всичко, което имаме да си кажем. Благодаря. Yeah. Es ging wahrscheinlich nochmal um die, um die Frage Effekt очевидно отново става въпрос за мисията за събиране на факти в Италия. Вчера не блестяхме с кой знае какви добри аргументи по време на заседанието на координаторите. Мисля, че отново трябва да водим дискусията по същество, а именно, че в центъра на нашето посещение стои петицията. Това е моя апел към координаторите да се концентрираме върху целта. За нас от НП е, всичко е ясно. Имаме си председателка, тя може да бъде ръководителка на делегацията, тя може да бъде ръководителка на всяка една делегация, но заради интересите на вносителя на петицията ви моля да започнем или да водим спора по същество. Това е моя призив към координаторите. Va bene, comunque ehm, queste sono le comunicazioni. Добре, това бяха съобщенията за съседанието на координаторите от вчера вечерта. Те ще бъдат включени в протокола, заедно с съображенията, изразени от колегите сега. Приключихме с 11 точка от дневния ред и сега 12 точка от дневния ред. Петиция 1550 от 2010, внесена от малтийски гражданин относно твърдение за вреда на околната среда и заплаха за здравето на хората, предизвикана от това, което се случва в корабостроителницата Палумбо в Малта. Вносителят отсъства. И така, ще дам направо думата на представителя на комисията Марко Павиоти. Thank you. Good morning. Concerning the petition... Благодаря отношение на тази петиция 1550 от 2010. В нея са повдигнати два въпроса. Първо, шума до корабостроителницата. Вече бе съобщено, че са започнати действия срещу малтийските власти за бездействие. В този момент малтийските власти не са били направили карти на шума, но след като ние повдигнахме въпроса, те предоставиха на комисията такъв тип карти, които описват е, местата с шумово замърсяване. Що се отнася до качеството на въздуха, бе направено едно разследване и малтийските власти отговориха на Европейската комисия, че директивата за предотвратяване на замърсяването е, не е, се прилага. След това имаше от 21 септември и 29 марта едни писма, където комисията се свърза с малтийските власти Поиска се информация за тази корабостроителница Палумбо. В а, отговора, който получихме през юни 2012, малтийските власти заявяват, че инсталацията не отговаря, всъщност не е под шапката на директивата КПКЗ, а само директивата 13 от 99 е приложима. Компетентните власти са в процес на издаване на разрешение и е, съответния съвет за околна среда също ще направи, ще направи същото, извинете. Ние наблюдаваме какво се случва в е, рамките на двустранни срещи. Служителите на комисията и националните органи ще обсъдят какво се случва по повдигнатите от петицията въпроси и както и въздействието на петицията. Следващо едно такова заседание с малтийските власти ще бъде на 11 октомври, т.е. след два дни. И нямаме допълнителна информация. След няколко дни всъщност ще получим. Европейската комисия ще поиска актуализация на информацията. Последните въпроси. Първо, дали е издадено окончателно разрешително и ако това е направено, какво пише в него по отношение на замърсяването на въздуха, отговаря ли на различните директиви, като тази Солвант. Ако не е издадено разрешително, пък Европейската комисия ще попита защо има забавене и какво се очаква. Благодаря. Muchas gracias. Le doy la palabra a mi compañero Peter que me había pedido. Господин Яр има думата. Благодаря, господин председател. Аз искам да се извиня от името на колегата Бусотил, който много искаше да присъства на обсъждането на тази петиция, но той не успя да пристигне и той ме помоли да задам три въпроса към комисията. Първо, може ли комисията да потвърди, че граничните е, стойности за чистота и замърсеност на въздуха за 2011-2012 година са в съответствие с европейското законодателство? Втори въпрос. Комисията може ли да потвърди, че докладите за е, шума и замърсяването на е, въздуха са коректни и са в съответствие с европейското законодателство? И третия въпрос. Може ли комисията комисията да даде окончателен отговор по въпроса за корабостроителницата в Палумбо. Чух от комисията, че се водят преговори, че се водят обсъждания. Проблем ли има? Председателя. Петър, когато поех председателството, а, не можах да разбера всъщност дали говорите за а, точка 13 или 12. За 12 говори господин Яр. Говоря за точка а, номер 12. Ако съм се объркал, моля да ме извините, но... Но ако правилно разбрах за петиция, за точка номер 12, Комисията води а, а, преговори с а, Малта и за това моля петицията да остане отворена. Yes, I take the first question. Сега ще отговоря на а, първия въпрос. Дали стойностите за 2011-2012 година отговарят на европейската норма? Още веднъж се извинявам, но ние ще се срещнем с малтийските власти след два дни а, и те ще отговорят на този въпрос. Що се отнася до шума, а, директивата за шума изисква от страните членки да изготвят карти на шума и след това планове за действие. Но в директивата е записано, че могат да се включат и промишлени обекти, подобни на корабостроителницата в Малта. Директивата за комплексно предотвратяване на замърсяванията е по-различна по отношение на шума и не поставя такива изисквания, така че се прилагат националните норми последния въпрос, който зададохте, кога комисията ще затвори а, петицията, отговорът, че най-вероятно след като сега чуем от малтийските власти. Петър, ако сте съгласен с това, което чухте от комисията, нека да обобщим, комисията трябва да разговаря още веднъж с малтийските власти и нека да а, е, оставим петицията отворена, докато поступи тази информация от малтийските власти. Сега нека да минем към точка 13 от е, дневния ред. Okay. Hay algún problema con, la, con el representante de la comisión que no estaba para la. проблем комисията за представител на комисията за точка 13 не е тук, затова преминаваме към 14 точка. Става дума за шумово замърсяване в Испания. От името на платформа Весина про Сотораменто Аутовия. Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Магистралът СЕА-33 преминава през град Сан Фернандо. Преди една година помолихме Комисията по петиции да се намеси. Преди 20 години беше изградена магистралата тя преминава през Асул. Беше изградена в градска жилищна среда. на разстояние 5-10 метра от сградите според изискванията разстоянието трябва да е поне 100 метра. Всеки ден по магистралата минават 5, повече от 5000 превозни средства. С, поради високата си скорост те предизвикват силен шум. Според СЗО последиците от непрекъснатата изложеност на шум води до недостатно, не невъзможно за концентриране, стрес, безсъние, мускулни проблеми. Най-уязвими са децата. През 2008 година Министерството изгради акустични стени, които обаче не решиха проблем, тъй като има е, твърде малка разлика между магистралата и сградите. Шумовото замърсяване е, се запази и след изграждането на акустичните панели, Правени са и измервания от акустична лаборатория, които показват именно това. проблемът, освен на всичко друго, възниква от факта, че измерванията се правят от служители на акустичната лаборатория, която е част от Министерството. Въпреки това, измерванията говорят за превишаване на пределните граници с 100 пъти. Ръководство на лабораторията обаче изрази несъгласие с резултатите и се позова на, на документ, е, който изключва от е, приложеното поле е, шум от трафика. Държавните норми и европейските норми биват нарушавани. Нашата цел е да се намали шума от, от, от колите, които преминават по пътищата. Министерството е приело планове за борба с шума. но изграждането на акустични панели по никакъв начин не разреши проблема. Ние Имаме нужда от по-сериозни мерки. Може, например, да се приеме промяна в режима на движение. Може да се промени и пътната настилка. Много е трудно да водим нормален живот до магистрала. Ако няма друга възможност, магистралата може да бъде а, отклонена в тунел, в подземен тунел. Ние помолихме комисията да се намеси, за да може засегнатите от шума а, да водят нормален живот и да не им бъдат нарушавани правата от Министерството. От Европейската комисия. Благодаря. Добро утро. Тук е, следва да се обърне внимание на два въпроса. На първо място, изпълнение на план за действие – това е задължение, което проистича от е, директива. В този смисъл, когато петицията призовава за изпълнение на плана за действие, вносителят има право. В случая директивата е, от е, 2002 година предвижда мерките залегнали в плана за действие да бъдат изпълнявани от компетентните органи. Наличието на гранични стойности е едно от възможните условия, които директивата изисква, за да вземе решение за мерки, но националните органи са тези, които са компетентни за избора на мерки. По отношение на директивата за шум, всяка мярка е приемлива при положение, че е резултат от допитване до гражданите и при положение, че плановете са представени и докладвани на комисията в предвидените срокове. Следващият план е през януари 2014 година. Директивата предвижда този срок за промяна на плановете за действие. Другият въпрос, повдигнат от петицията, е приложимостта на различните испански правила за шумовото замърсяване. Ние сме разгов... Ние ще разговаряме с испанските власти. Наредбата от феврали 2006 година е устаряла и онова, което до, ни казват, ни докладват испанците, е, че в сила е общ закон. Водят се разговори с испанските власти, за да проверим дали предоставената информация е точна. През последните няколко дни от е, Испания представиха нови документи и там се казва, че, че закон, прият от андалуското правителство, е отменен от е, нормативен акт е, на Централното правителство. Що се отнася до ефективността на акустичните панели? Държавите членки са тези, които следва да, да взимат решение за мерките. Тези мерки, единственото изискване е тези мерки да не нарушават европейското законодателство. Не знам дали Друг колега иска да каже нещо. Като депутат от групата на НП, на мен ми се струва, че тук и възниква два въпроса. Комисията казва, че вносителят правилно е внесъл петицията тук. Аз имам един въпрос. Вносителят твърди, че е поискал отговор от комисията преди 6 месеца, но такъв не е получил. Запознат ли сте с а, такова а, искане? Много бих се изненадал и притеснил, а, ако вносителят не е получил исканата информация. През 2013 година ще има нова директива, и не знам дали ще получат отговор, нови отговори основа на новата директива. Да, разбира се, ние получихме цялата информация, тя е тук при мен. Няма нова информация за прилагането на директивата за шумово замърсяване. Но тъй като испанските власти представиха частична информация за изпълнение на решенията, ние ще ги информираме. Докато не получим окончателен отговор от испанските власти, нищо не можем да направим. Що се отнася до различните директиви, искам да ви се извиня за това, че не бях ясен. Няма различни директиви, има само една директива. Една директива за шумовото замърсяване. Крайният срок 18 януари 2013 година е нов крайен срок за планове за действие на, от държавите членки. Това въжи и за петицията. Това беше допълнителна информация, която искахме да предоставим на вносителя и да му кажем, че има и друга възможност да работи заедно с националните власти и да поиска, други, и да поиска националните органи да предприемат други дейности. Европейската комисия може само да провери дали плановете за действие са прияти в предвидения срок. Всичко останало е в компетенцията на държавите членки. Председателят. Да, но както казвате, вие все още анализирате и проучвате въпроса. Следователно, тази петиция трябва да остане открита, докато не постъпят резултатите от проучването, което казвате, че извършвате. Не знам дали искате да добавите вие нещо и след това ще приключим. Искам да кажа на председателят на комисията, че плановете за действие са били разработени преди 5 години. много се радвам, че правилата, които Министерството прилага, вече не са приложими. Ние ще очакваме да чуем вашите действия. Благодаря много, казва председателят. Сега преминаваме към точка 15. Председателят се поправя. Преминаваме към 16-та петиция. Сбъркал съм, така ли? Казват ми, че е, отговорнието лице за 12-та точка е вече тук, което означава, че можем да... А, извинявайте, 13. Е, петиция 306-2011, представена от Кармел Спитери от Малта, за е, замърсяване на въздуха и шумово замърсяване – от околовръстен път в района Санта Венера. Господин Джапайоти, вие ще коментирате. Благодаря, извинете ме, че малко закъснях. Продължавам на английски. Комисията продължи да проучва е, въпроса. А, знаете, че всяка страна членка всяка година трябва да подава доклад за качеството на въздуха в е, зоните около големите градски центрове. Последната информация, която имаме е, за този градски регион, може да се обобщи последния е, начин. Е, съществуват годишни лимити и дневни лимити. Това са средни стоености, които се спазват. Годишните средни стоености се спазват. Що се отнася до дневните е, гранични стоености, те могат да се надвишават само през 35 дни в е, годината, а в Малта тези лимити се надвишават през 37 дни в е, годината. А, Малта често страда от сахарския пясък, който долита до нея и, и това също води до надвишаване на пределните стоености. Но, що се отнася до замърсяването на въздуха, положението около този град е едно от най-лошите в е, Европа. Така че имаме нарушение от страна на Малта на тази специфична директива. Благодаря. На председателя на комисията има ли желащи да се изкажат? Господин Яр. Още веднъж е, да ви предам поздрави от колегата Бусотил, който не може да присъства, но ми изпрати въпросите, които желая да е, зададе. Въпрос на вносителя на петитора е лесен и сложен едновременно, тъй като той задава въпрос за качеството на въздуха, дали това качество отговаря на европейските стандарти и ако не отговаря, може ли да се промени това положение? За съжаление, не успях да разбера от комисията дали се изпълняват изискванията на директивата или не. А, не можах да разбера дали комисията твърди, че малтийските власти смятат, че стоеностите за азотен диоксид са се понижили или не. Мисля, че този въпрос е много важен, тъй като когато се изграждат е, пътища, е важно да се съблюдава и качеството на въздуха. Вносителите на петицията е, се е, тревожат за своето здраве, тъй като информацията е противоречива. и те имат право всъщност да разберат каква е истината, за да знаят какво да правят. И в тази връзка е моят въпрос към комисията. Как преценявате положението? Спазват ли се граничните стоености или не? и е, най-новите резултати, подадени от Малта, достатъчни ли са, да, за да се установи дали се спазват нормите или има нужда от още информация? Думата има отново комисията. стойностите, касаещи е, чистотата на въздуха. Директива 15 от 2010 година задава тези стойности. Но подобни източници на замърсяване е, са в обсъга на действието на други европейски актове. Но uh, to translate PM10 in understandable language. Um, трябва да се спазват стойности за PM10. А, що се отнася до цялостното спазване на граничните стойности, въпросът е всъщност хоризонтален. Малта не е единствената държава, която надвишава тези стойности около градските е, центрове и за това е, комисията е, би трябвало да вземе мерки срещу всички или срещу никога, но ние се опитваме да реагираме на вас. Ja, also, weil, äh, ich den äh, Äußerungen der Kommission доколкото разбрах от изказването на комисията, се води диалог между комисията и Малта и този диалог още не е приключил. Затова предлагам да оставим петицията отворена. Перфектаменте, си на Нади Маски се опонга, се кеда, ако ма дичо сеньор. Чудесно. Ако, ако никой не е против, нека да приемем предложението на господин Яр. И сега да минем на следващата петиция, номер 15, Райнард и Урикс, германско гражданство, от името на приятели на земята. Петиция, подписана от 98 8500 души е, относно незабавното започване на извеждане употреба на ядрената енергия в световен мащаб, вносителя на петицията присъства. Ще дам първо думата на вносителите и след това на комисията. Имате думата. I'm speaking on behalf. Добър ден! Аз говоря от името на приятели на земята Австрия, от името на 98 000 европейски граждани, които са подписали тази петиция. Искаме да говорим срещу ядрената енергия. Ядреният, ядреното нещастие в Фукушима само показа колко опасна е ядрената енергия за околната среда и за човешкия живот. И дори една високо развита страна като Япония не може да контролира ядрената енергия. Тя не е безопасна. След ужасяващите последствия от тази авария, ние, приятели на Земята, изпратихме петиция, за да се изведе постепенно ядрената енергия от употреба в световен мащаб. Извинявам се за гласа си. Европейския парламент искаме ние да насърчи развитието на възобновими енергийни източници, както и да въведе такива мерки, за да могат ВИ да заместят ядрената енергия. Виждате колко хиляди подписи сме събрали и ги подадохме в Европейския парламент през септември 2011 година. Е, хиляди граждани е, продължават да подписват е, тази петиция. Над половин милион, за да могат да бъдат опазени нашите основни права, като правото на безопасен живот, който тази енергия застрашава. Казва ни се, че държавите членки са тези, които трябва да вземат решение за ядрената енергия. Като гражданин на Австрия мога да кажа, че аз се притеснявам от това как са защитени основните ми права, като дори в моята страна не е бил никога използван АЕЦ, но на 60-100 км от страната, около Виена, има множество а, АЕЦ. Те са били подложени на стрес тестове и се оказа, че са необходими мерки за апгрейдване на тези АЕЦ и че те не отговарят на всички изисквания. Знаем, че радиацията не спира на държавните граници, така че решението е една държава да се откаже от ядрена енергия не е достатъчно, за да живеят в безопасност гражданите в Европа. на базата на различни принципи на Европейския съюз, един такъв текст би могъл да бъде записан в европейското законодателство. Ядрената енергия представлява опасност не само за основните права на гражданите, но и за околната среда, за живота на хората. Смятаме, че може да има законодателство в тази сфера и се надяваме Европейския парламент, Европейската комисия да чуят гласовете на гражданите и ще намерят начин за да гарантират една чиста енергия на Европа. Надяваме се също така да не се налага да има друга такава авария или природно бедствие, за да стане ясно, че е, ядрената енергия не е само национален въпрос. Благодаря. Благодаря ви. Господин Кил под комисията. Благодаря, господин председател. Първо искам да кажа, че ядрената безопасност е от най-висок приоритет за комисията. В този смисъл ние сме съгласни с вносителите на петицията. Но а, от друга страна а, трябва да спазваме правната рамка, зададена ни от договорите. Договор Евратом съществува и е в сила до момента, в който не бъде отменен или изменен. Член 94 постановява, че всяка държава има право сама да взима решение какъв ще бъде нейния енергиен микс призива към инициативи от страна на парламент или от страна на гражданите Призива на тези страни към комисията трябва да се съобразява с принципа, който изложих последно, т.е. с правната рамка. С други думи, страните членки а, с, са отговорни за безопасността на техните а, ядрени инсталации. Тоест, е, те имат правото, ако се налага, да изведат от експлоатация някои от тези инсталации. Най-вероятно сте чули какво каза миналата седмица комисаря по енергетиката Етингер, който излезе със съобщение за стрес-тестовете. Накратко може да се каже, че от стрес-тестовете следват два извода – първо, топката отново е в страните членки, които трябва да предложат планове за действие за засилване на своите стандарти за безопасност и за техническо подобряване на инсталацията. От друга страна, комисията трябва да преработи своята правна рамка, гарантираща безопасността. Комисията също така работи в посока на засилване на правомощията и независимостта на националните надзорни органи. Маргарет, Много благодаря. Маргарет искаше да каже нещо. Благодаря. Доклада за Отингер беше нещото, което исках и аз да спомена. Всички се безпокоим на тази ситуация. Нашата държава отдавна е решила да няма ядрена енергия и след ужасно много работа, още от началото на 70-те, трябва да кажа, че не Чернобил ни принуди да вземем такова решение, защото ние взехме това решение преди аварията в Чернобил, една година. Защо? Защото не може да има сигурност. да има гаранция и застраховка срещу ядрена авария, а ядрените фирми надушват лесно парите, а парите трудно се проследяват. Не е невъзможно човек да си представи такава катастрофа. Ако тя се случи, няма как да се заплатят последствията. О, затова ние казахме не че няма как а, да се направи двойна застраховка. А, защото и ние може да надушим къде са парите. И е хубаво да се мисли в тази посока. Проведени бяха стрес тестове и след всичките тези години и лобистки и средства, които бяха похарчени, за да бъдат убеждавани хора в Европа, ние сме вече убедени, че нито са безопасни, нито са нови плановете. Единственият нов в последните 30 години е този в Финландия. Говоря за плана за АЕЦ. Той надвиши бюджета си. Много проблеми възникнаха и около финландския проект. Така че нека се обединим с гражданите И за нас това не са само пари, а и човешки животи и природа. Благодаря. Gracias, Margaret. Eh, señor Sieber, por favor. Благодаря, господин Зебер. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че моята колежка от Зелените се аргументира с аргументи, свързани с парите. Това е нещо, което Зелените обикновено не правят, но аз разбирам нейната датски, нейната зелена душа. Искам да изразя своята изречна подкрепа за петицията. Аз самия не съм ядрен физик, но знам, че ако съберем на едно място двама юристи, те ще излязат с три мнения. Така че член 94 подлежи на тълкуване. Ако оставим на страните членки свободна избор да изберат своя енергиен микс, нашият договор все пак ще ни задължава да пазим живота и здравето на нашите граждани. Обикновено в Европа става дума за а, а, атомни електроцентрали, разположени около границите на страните членки, които при а, евентуална катастрофа а, а, ще ни а, засегнат. и заради това бихме могли да имаме обща компетентност по сигурността. Комисарят Оттингър с стрес-тестовете направи стъпка в правилната посока, защото от стрес-тестовете стана ясно, че няма нито една безопасна АЕЦ в Европа. Нека сега да направим и следващата крачка. А, а именно да задължим страните членки, които продължават да използват ядрените технологии, да допуснат проверки от останалите страни членки на Европейския съюз, за да можем да направим въпроса публично достояние, а не страните членки да не допускат никого и да държат в информационно затъмнение всички относно техните ядрени инсталации. Мисля, че трябва да си помислим как трябва да продължим. Много бързо ще стигнем до извода, че аспекта на безопасността е трансграничен и би трябвало да поемем обща отговорност. Логично, след поемането на такава обща отговорност, ще следва извеждането от експлоатация на всички централи, особено и на първо място най-старите от тях. А, и сега нека да продължа там, където свърши колежката Окин. А, когато говорим за разходи, никога не вземаме предвид разходите за а, изхвърляне и съхранение на ядрените отпадъци. А, Германия а, в момента има много високи разходи точно в тази връзка. Така че нека комисията да си помисли как целият целия цикъл от добива на уран до съхранението на изгорел, отработеното гориво, какви ще бъдат разходите за него. И ако погледнем тези разходи в тяхната цялост, ще разберем, че те всъщност са много високи. Искам да призова комисията да бъде по-смела и да направи съответните а, изчисления. А, комисар Ротингър предложи а, а, а, застраховки. Аз смятам, че няма нито една застрахователна компания, която ще е готова да застрахова на някое ядрено съоръжение, тъй като разходите в случай на авария ще бъдат огромни. А, освен това, запасите от уран също а, са на изчерпване. А, и това, което си заслужава да направим, е да а, направим масирани, масивни инвестиции в възобновяемите енергоисточници. Така че още веднъж подкрепям а, петицията и призовавам комисията да продължи работата. Затова нека да оставим петицията отворена. Е. Благодаря ви, господин Зебер. Не зная дали комисията иска да се изкаже по този въпрос. Да, имате думата, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на депутатите, които се изказаха. Искам да допълня три неща. Първо, при проведените стрес-тестове съвместните екипи за проверка се състояха от експерти от различни страни членки и представители на комисията. Второ, от миналата година разполагаме с директивата за третиране на радиоактивни отпадъци, която задължава страните членки да вземат съответните превентивни мерки. И трето, правната рамка урежда въпросите не само на техническата сигурност, но а, и а, въпроса за отговорността за замърсяване с а, а, радиация, включително и на храни. Иска ли вносителката да каже нещо? Две минути. Thank you for your comments and I would like Благодаря ви за коментарите. Ще продължаваме да повдигаме този въпрос на европейски ниво, като използваме всички демократични инструменти. Е, за това смятаме да инициираме и гражданска инициатива, която да подадем в Европейската комисия. Благодаря. Маргарет се усмихва, тя много се радва от гражданските инициативи, виждам, че е доволна. Господин Зебер предложи комисията да остане отворена. Виждам, че колегите нямат нищо против. Да, аз предлагам петицията да остане отворена. Е, Добре, чудесно остава отворена. Благодаря на вносителя на петицията за това, че дойде днес при нас. Следващата петиция е 1078 от Яшеба Мирен Сайнц де ла Игера и Гарция с испанско гражданство относно а, атомната извинете, електроцентрала Гарония в Бургос, Испания. Няма го вносителя, кой ще говори от страна на комисията. Господин Киреган Благодаря, господин председател. Към фактологията искам да добавя, че електроцентралата в Бургус има разрешение за експлуатация до 2013 година. Фирмата, експлуатираща централата, не е подала искане за удължаване на срока, така че нещата ще се решат от само себе си едното лято. Cierto. Eh, alguna, algún comentario? Разбира се. Има ли желащи да се изкажат? Господин Майер. Не, само една бележка. Тя е, че петицията да трябва да остане отворена, докато не бъде закрита тази инсталация. Може да има искане от компанията. Ние сме против атомната енергия в Испания така че смятаме за изключително важно, продължително, постоянно, извинете, да наблюдаваме такива случаи, за да сме сигурни, че дружеството няма да поиска удължаване на срока. А ако поиска, трябва да внимаваме какво ще се случи след това. Добре. Фирмата не е поискала удължаване на срока. Комисията току-що го каза. И ако датата е такава, каквато е обявена, до тогава можем да наблюдаваме какво се случва и когато дойде момента да вземем съответното решение. Благодаря. И така, следващата петиция, 17-та точка, Гредо Форстер, германско гражданство, относно изграждане ядрена електроцентрала в морето. Експерта господин Кил, предполагам. Петицията се основава на една публикация на Шпигел онлайн. Ако в Европейския съюз стане така, че се стигне до построяване на ядрена електроцентрала в морето, тази инвестиция трябва да бъде съобщена на комисията съгласно договора Евратом. Ако това а, а, съоръжение а, изхвърля отпадъци в морето. Това трябва да бъде съобщено на комисията съгласно член 37 а, от а, Евротом. Нищо друго не мога да кажа, освен да цитирам тези разпоредби. Никой не иска да се изкаже. Възоснова на това, което каза господин Ки от комисията, можем да затворим петицията, тъй като нямаме доводи за обратното. Сега точка 18. Петиция за разширяване на ядрена централа в Чешката република. Мисля, че моя колега от Генерална дирекция околна среда трябва да вземе отношение по тази петиция. Да, точно така. Толкова ви харесвахме, господин Кил, че искахме да се изказвате и по другите петиции. Заповядайте, госпожо. Добро утро. Ще отговоря на английски. Комисията в момента анализира наличната информация, изпратена от вносителя. Следва да посочим, че в момента тече процес на консултация. Ето защо комисията анализира информацията е, следим внимателно тенденциите е, и следи, както и е, обмисляме стъпките, които властите трябва да вземат във връзка с законодателството за оценка на въздействието. Също така трябва да се е, спази член 5 на водната директива, е, който изисква държавите членки да спазят определени условия. Според тях трябва да се предприемат всички на необходими стъпки, за да се запази водните басейни. Комисията следи е, онова, което се случва и ще следи европейското законодателство да се спазва. Благодаря. Благодаря. Има ли коментари? Господин Зебер. Знам, че в момента въпросът се анализира. Само ще кажа, че според член четвърти че смягчаването е предвидено само за, а, за най-сериозните мерки. Националните органи са тези, които следва да проверят дали се спазват условията. Трябва да се провери дали затопля, повишаването на температурата на реките може да доведе до влушаване на ситуацията. Мисля, че забраната на влушаването трябва да се отчете и комисията определено трябва да следи внимателно. Аспекта безопасност на ядрените централи не е част от петицията, но като австриец искам да кажа, че често се случва смущения да бъдат е, съобщени по-късно. Затова призовавам комисията да се погрижи оператора да предприеме необходимите мерки за безопасност. Благодаря, господин Зевер. Госпожа Луначек. Ще говоря немски. Благодаря ви. Като австрийка ще говоря на немски. Самолетът ми закъсня, така че не можах да дойда тук на време. Разбирам искането на господин Зебер към комисията. Много е важно въпросът да се анализира в светлината на директ... директивата за водата по отношение на централата Темели не се обръща достатъчно внимание на безопасността и въздействието върху водните басейни. Това е въпрос, на който обсъждаме много сериозно в Австрия. Мисля, че ние трябва да използваме като отправна точка водната директива и да, и да призоваваме за спазването на европейските правила. Това е много важно, за да не настъпят вредни последици за качеството на водата. Представителят на комисията иска ли да се изкаже? Оценявам казаното от господин Себер. Тук става дума за спазване на директивата за водата. Е, членът, за който говорим, е изключение. Когато държавите членки прилагат е, изключение, те трябва да спазват всички стъпки, предвидени в директивата. Комисията анализира е, плановете за управление от държавите членки, в това число и Човешката република. Ние очакваме Чешката република да внесе искане за освобождаване, ако смятат, че спазват разпоредбите. Председателят, благодаря. Ако това е така, петицията ще остане отворена, така както поиска господин Зебер и госпожа Луначек. За съжаление, няма представител на Европейската комисия за следващите две петиции точки 19 и 20, така че ние ще ги отложим. Петиция 21 ще бъде разгледана в присъствието на заместник председателя на Европейската комисия Таяни. Заседанието е насрочено за 11.30. В този случай ще ще направим пауза до 10.45, когато основните участници ще бъдат тук. To continue with them yes, or to continue with... Yes. Sí, me dicen que hasta las 11 menos cuarto, a, a, a, esperando a que vengan las personas de, de la comisión, ya que eh, el peticionario está aquí esperando. Вносителят на петицията е тук. Sí, Antonio. No, pero -huh. Please, colleagues, we can restart the meeting. Колеги, нека да започнем отново работа. Имаме внос... Извинявам се всъщност на вносителя на петицията за тази пауза. Започваме отново с петиция 2009 от Робърт Хулистон. Той е тук. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, че включихте тази точка в дневния ред днес. Разочароващо е, че нашата петиция от 7000 вносители е подадена преди две години и половина и от тогава не е имало никакъв напредък по въпроса. Надявам се заседанието днес а, да задвижи нещата, така че да може да бъде получена информацията, необходима от испанските власти, за да може Европейската комисия и парламента да излязат с позиция за това дали е законосъобразен плана да се изградат 1500 нови къщи на останалата незастроена земя в Рива Дела Коста. Руела Коста, извинете. Обществеността чака парламента и искам да прочета, ако ми позволите, два параграфа, които са много важни. Става зума за едно предложение, което е одобрено на официално заседание на кметството от май тази година. Рюела наистина чака Европа. Първия параграф е, ще изчета на испански. подчертават пред е, съвета и Министерството на външните работи своята готовност, т.е. готовността на кметството да ревизира мерките, които Европейската комисия сметне за необходими и задължителни включая прекратяване на прилагането на плана, а следващото е, че насърчава или призовава Европейската комисия спешно да установи евентуални нарушения при транспонирането на европейските директиви, така че местния, местното кметство Рибела да може да предприеме необходимите мерки по закона. Тези два параграфа бяха одобрени от всички партии в кметството на Ориуела през май тази година. Изключително важно е, госпожо председател, Европейската комисия и парламента да действат решително, за да се установи законосъобразността на одобрението на този градоустройствен план по европейското законодателство. Ако проекта не е прието законосъобразно, то това ще даде възможност проекта да бъде подаден отново и той да отговаря на по-стрикните е, екологични закони, които последните 25 години бяха прияти, е, времето, което е изтекло от одобряването на този проект. Благодаря. Е, Благодаря. Ще подчертая само, че от подаването на вашата петиция Комисията по петициите е изпратила искане към Европейската комисия, а Европейската комисия е излязла с първи отговор за частична некомпетентност и след това е прехвърлила въпроса към испанските власти за допълнителна нова информация. Тази година и половина, т.е. не е изтекла така в суе. Надяваме се да дойде още информация от Европейската комисия, давам думата на представителя на комисията. Благодаря. Когато бе изпратена петицията в Европейската комисия, съответното звено я разгледа, както постъпва винаги в светлината на екологичното законодателство, което се прилага по случая. Видяхме дали има компетентност на Европейския съюз в тази област. Може да се прилага, както обяснихме и на Европейския парламент, защото има директива за защита на, на извинете, местообитанията, птиците и природата, която е приложима и ако проекта оказва отрицателно въздействие върху околната среда и засяга тях, то той е от наша компетентност. Освен това има директива от 1985 година за ОВОз. Тя бе модифицирана миналата година. Сега е 22 от 2011. По нея се иска ОВОз за различни проекти. Проектите по приложение 1 на директивата трябва да бъдат обект на ОВОз, а тези по второ приложение зависят от размера на проекта, обстоятелствата около него и условията, заложени от държавата членка при транспониране на директивата. Звената в Европейската комисия – за да получат повече информа... информация от подадена от вносителя, се свързаха с компетентните испански власти. Три пъти бе обменена информация между нас и испанските власти. Имаше първо искане за информация, информацията не бе достатъчна, втори път поискахме и след това трети път подадохме заявка за информация. В резюме, испанските власти първоначално заявиха, че този проект в Аликанте е бил одобрен от а, Ориуела в 2007 година. Испанските власти заявиха, че признават, че е бил одобрен този проект, без да премине през оценка на въздействие в околната среда. и казаха, че може да се застроява тази зона. Това е в общия градоустройствен план, този, който е прият 90-та година. И освен това заявиха, че директивата за ОВОз не е приложима към този проект, защото той е част от градоустройствен план, прият преди влизането в сила на директивата. Испанските власти, освен това, заявиха, че вреда на околната среда няма да има, макар че наблизо има природен резерват. Испанските власти заявиха също така, че съответният орган, който отговаря за транспорт и крайбрежието, е направил всичко възможно, за да се намали вредното въздействие върху околната среда на този проект. Освен това, те заявиха, че проектът в момента е временно замразен и в един от следващите си отговори, след първия обмен на информация с тях, те обещаха да направят скрининг, т.е. да разгледат проекта и да видят дали той не трябва да мине по процедурата за ОВОз, едно задължително изискване по директивата за ОВОз. Тоест, а, испанските власти първоначално, промениха първоначалното си нежелание а, да извършат увоз. Те сега вече са готови да извършат скрининг, макар че не казват, че е задължително да се мине по тази процедура. От последния отговор става ясно, че процесът на скрининг е започнал, че местната регионална служба за опазване на околната среда се е свързала с съответните служби, които трябва да излязат със становище, ще се организират консултации за скрининг. Общинските власти обещаха да не дават разрешение за проекта. Той е замразен, докато не се извършат всички процедури за оценка на въздействие върху околната среда. Както каза вносителят, градът е заявил, че е готов да се започнат всички екологични процедури. В заключение, светлината на, налич... на личната информация, всички компетентни власти на различните нива предприемат необходимите мерки за прилагане на европейското екологично законодателство, приложимо по този случай. Благодаря. Госпожа Алкин. Yeah. Благодаря много. Много интересен а, този случай. Испанските власти изведнъж решиха, че в този случай трябва да се проведе оценка на въздействието. Тук има две неща, които ме тревожат. Строителството е, беше прекратено, може би заради е, кризата, както знаем, че много строежи са били замразени. Кое е причината всъщност? Кризата или а, е, екологичните съображения? В а, е, ние испански видяхме, че властите са се опитали да да не проведат оценка на въздействието, тъй като е, твърдят, че обикновена улица не може да бъде предмет на оценка, за разлика от магистралите. Така че малко се притеснявам от това, че Испанските власти са тези, които решават дали да се прилага европейско законодателство или не. И имам е, неприятни впечатления. Комисията казва, че трябва да има оценка на въздействието е, и не е работа на е, испанското правителство да решава дали да го проведе или не. Трябва да се даде възможност и на гражданите е, да изразят мнението си, така че моето предложение е петицията да остане отворена и дано да има промяна в становището и да се надяваме, че е, доводите, които ще бъдат изтъкнати, ще бъдат убедителни. Петър Яр. Ще започна с е, положителното. Положителното е, че петицията доведе до о, о, извършване на ОВОС а, и проекта беше спрян. Това за мен е важно. За нас остава за обсъждане въпроса дали а, комуникацията върви добре. Е, защото, доколкото разбрах, местните власти са одобрили проекта през 2007 година, а висшестоящите е, органи е, не са установили дали има нужда от ОВОС. Защото ако аз разработвам проект и вещестоящата инстанция не ми каже, че трябва да извършва е, някакви допълнителни е, проверки, аз естествено ще продължа да си работя по проекта, което е добре за общината. Тоест, ние трябва да се погрижим за това е, властите в Испания да заработят по-добре заедно много често в последствие се установява, че в Испания определени недвижими имоти са построени на неправилните места, тъй като съответните места попадат в защитената крайбрежна зона на Испания. А тук от една страна ние защитаваме природата, разрушена чрез строителството, от друга страна обаче трябва да защитим и гражданите, които са закупили съответни имоти. Така че в този смисъл петицията постигна успех, тъй като проектът беше спрян Въпросът е какво ще стане от тук нататък с проекта и какви ще бъдат следващите конкретни стъпки. Е, Благодаря и сега вносителят. Благодаря, госпожо председател. Дискусията беше много интересна и становищата на депутатите ще бъдат анализирани много внимателно в Ариуела. Оценявам проявения интерес. Ние положихме усилия да съберем 7000 подписа, което говори за тревогите, които изпитват гражданите. И притесненията им за въздействието върху околната среда. И слушах внимателно казаното от Европейската комисия, в е, което става ясно, че има промяна в е, нагласите на испанските власти. Това ни изпълва с надежда и се надяваме, че комисията ще продължи да настоява да получи необходимите документи, за да излезе с окончателна оценка. Не съм сигурен, че разбрах дали промяната в нагласата означава, че испанските власти са приели е, провеждането на оценка на въздействието или пък, е, че проучат възможността за такова. В миналото е, те казваха, че това не е необходимо. Това е много важно. Както казах, е, депутати не сме много наясно с е, това каква е ситуацията. Е, всичко ясно ли или е двусмислено и ще бъде полезно, ако представителят на комисията се опита да изясни. Да, благодаря. Сега, за да обединя въпросите, вие попитахте защо проектът е бил замразен заради Европейския парламент, економическата комисия или економическата криза. Е, испанските власти не са представили обосновка. Мисля, че има комбинация от причини. Европейската комисия настоя пред властите да преразгледат ситуацията. Разбира се, економическата ситуация доведе до замразяването на много строителни проекти. Властите в момента са ни информирали, че провеждат аналитичен преглед, но не са ни предоставили заключенията от него за да видим дали е необходимо да се проведе цялостно проучване и оценка на въздействието. Директивата изисква проекти по а, приложение 2 е необходим аналитичен преглед или пък се прилагат критериите в местното законодателство. Това е правното положение и това правят испанските власти. Ясно е, че аналитичният преглед трябва да се основава на критериите, изложени в директивата, място на проекта, характеристиките му и така нататък, за да се е, определи дали е необходимо цялостна оценка на въздействието. Една такава пълна оценка би била най-доброто за околната среда и за участието на гражданите защото в хода на тези консултации те могат да изразят своето мнение за проектите. Благодаря. Председателката, благодаря петицията остава отворена. Благодаря още един път на вносителя за това, че привлече вниманието ни към този важен въпрос. Преминаваме към точка 20. Петиция внесена от Патрик Кюлен. През 2006 година той се опак от потенциално замърсяване предизвикано от е, металургично предприятие. Той се опаква от липсата на контрол от страна на Ирландската агенция за опазване на околната среда. Ние проведахме обичайните контакти с комисията. В крайна сметка комисията реши да архивира петицията, тъй като няма достатъчно доводи в подкрепа на твърденията, на вносителя. След архивирането на комисията постъпи допълнителна информация от вносителя и е, беше поискан допълнителен контрол. Комисията добави информацията към досието и, както е обичайно, сме отправили официално искане към Европейската комисия. На 17 февруари 2012 година Комисията ни изпрати първоначален отговор на получената информация. В отговорът комисията каза, че в съответствие с, с из, че данните не са потвърдени, така че нека да чуем какво казва Европейската комисия. Вносителят не е тук но може би комисията може да ни каже докъде е стигнала проверката. Габриела Занели е, е, от Европейската комисия е тук. Yes, so I will give just a brief update. Съвсем а, кратка информация на фона на това, което вие казахте. След последната пост постъпила информация, ние се свързахме с ирландските власти и поискахме допълнителни въпроси. Беше потвърдено, че инсталацията попада в обхвата на директивите. Едната е за минно дело, другата е за предотвратяване и контрол на замърсяването. Не можем обаче да говорим, не можем да кажем дали става дума за отровни или неотровни отпадъци. Освен това имаме нужда допълнителна информация за технология, която, за технологията, която борави с червената кал. Свързахме се с Ирландия, за да им представим последната информация. Това беше през септември. Поискахме да се уточни характера на отпадъците. Междувременно анализирахме информацията, съдържаща се в годишния доклад на фирмата, който преди това не ни беше представен. И възоснова на тази информация можем да заключим, че отпадъците са отровни, така че имайки предвид критериите в директивата за отровните отпадъци, имайки предвид факта, че отпадъците може да са в течен вид и съдържат вредни вещества, тези отпадъци могат да бъдат класифицирани като опасни. Освен това, Отпадъците имат и корозиращ ефект. Това е въпросът, по който разговаряхме с Ирландия. Другият въпрос беше да се уточни така наречения метод на сухо складиране. Т.е. да се премахне, т.е. да остане само сухата част на червената кал, която да се складира. Ако Ирландия потвърди, че отпадъците са вредни, това може да доведе до допълнителни задължения по директивата за отпадъци от добивната промишленост. Това означава, че страната ще трябва да, изле... да представи неотложни планове. Все още изчакваме информацията. Тя би трябвало да постъпи до 19 ноември. Впоследствие ние ще анализираме информацията и ще представим актуална информация на парламента. Благодаря. Има ли желание да се изкажат колегите? Колегата Буштинаро. Мадам президентен. I think that uh, the answer... Благодаря. Мисля, че отговорът, който получихме от Европейската комисия, имайки предвид последната информация, показва, че проблема е сериозен и катастрофата показва колко сериозно може да бъде бедствието, когато мащабите му са такива. Заради това ще се обърна към Европейската комисия с една молба. Моля да ни предоставите всички правни, институционални и всякакви други гаранции за това, че ще бъдат приложими директивите и в този случай, случая в Ирландия. Както знаете, в Унгария имаше инспекции. Всички инспекции потвърдиха, че всичко е наред, че нищо няма да се случи и след това вижте какво се случи. Унгарското правителство се наложи 500 000 да вложи, които най-вероятно няма да бъдат платени от замърсителя, а, от бюджета. Собственикът на дружеството е някъде офшорен и просто не може да се намери замърсителя, за да може да бъде приложен принципа замърсителят плаща. Трябва да работим за засилване на прилагането на директивата, за да сме сигурни, че това няма да се повтори. В Румъния, в Бамаре, унгарския случай с магер алуминиум – всичко показва, че на теория всичко е прекрасно, но в действителност нещата не изглеждат така. Трябва да направим така, че в Европейския съюз да няма възможност това да се случи отново. Искам ясно послание от страна на комисията, например, какъв е бюджета, който ще се изплати в случай на бедствие, Какви са финансовите гаранции, за да сме сигурни, че цената на едно бедствие може да бъде покрита? Ако не, имаме си принципа замърсителят плаща, но няма средства и държавата ще е тази, която ще трябва да заплати цената. Сега сме и в криза, така че е много трудно да си го представим. Споменах два случая, трябва да ги сравним с този в Ирландия. Говоря за случаите в Румъния и в Унгария. Държа петицията да остане отворена, за да получим нов отговор от ирландските власти. И чак след това можем да решим каква ще бъде позицията ни. Благодаря, господин Бощинаро. Наистина е необходимо да остане отворена тази петиция с горчевина трябва да кажем, че ситуацията, която застрашава здравето на гражданите и околната среда, си остава неразрешена 6 години. Наистина се надявам следващите отговори на Европейската комисия да дойдат по-бързо и това да ни даде възможност да задействаме процедури, незадължително процедури за санкции, но поне да се наложат някакви глоби. И така изчерпахме темата. Следващата точка, дневния ред, 21 тя трябва да се проведе в присъствието на заместник-председателя Таяни. Затова прекратявам заседанието за момент, защото трябва да изчакаме заместник-председателят на Европейската комисия Таяни. Colleagues, please take your seats. Колеги, моля, вземете местата си, за да подновим заседанието. Saluto il eh, Искам да поздравя заместник е, председателят е, Таяни. Благодаря, че приехте да участвате в работата на нашата комисия. Предполагам, че това е поради интереса към петицията, под, а, подписан от италиански граждани и други вносители, за един въпрос, а, свързан с една инсталация за производство на стомана в Таранто, Италия. Днес е изключително наболял този въпрос – тъй като и магистратурата се намеси, съда се намести, последните часове излезе една разпоредба за затваряне на голямата част от инсталацията, онази част от инсталацията, която се намира най-близо до Таранто. От доста време има и активно участие на европейските институции, по-специално Европейската комисия по този въпрос – Тя също така бе задействана от Европейския парламент, от нашата дейност, на нашата комисия и затова тя предприе мерки, предупредителни мерки, както и налагане на глоби на Италия. А, също така, делото отиде и в съда. Там делото приключи през март 2011 година. осъдителна присъда имаше за италианските власти за прилагането на европейското законодателство. На този етап има два отворени въпроса пред Европейската комисия. Два въпроса, които се задават на комисията всъщност по отношение на формулираното от нашите граждани. Те са свързани с настоящите инициативи на Европейската комисия комисия след решението на съда. И второто е конкретна възможност Италия, италианското правителство да се намеси а, с финансови мерки. Т.е. да подкрепи дружеството, без а, да наруши принципите за недаване на държавна помощ на предприятието които нарушават европейско законодателство в сферата на конкуренцията и държавната помощ. Дам думата на заместник председателя Таяни. Благодаря. Уважаеми евродепутати, знаете, че ситуацията с Илва в Таранто не е свързана само с една държава членка или един регион, важен регион в държава членка, а е целият Европейски съюз, защото Илва, Таранто е един от най-големите стоманодобивни центрове в нашия в нашия Европейски съюз. 12 000 работещи и още 8 000, които работят в сателитните индустрии. 120 000 семейства. Така че Политики амбиентали, tutela della salute dei nostri concittadini. Така че става дума и за гражданите, за тяхното здраве, както и социалната политика, заетостта, индустриалната политика. Това, са един от, това е един от ключовите сектори на реалната промишленост в Европейския съюз. In passato di discutere le vicende dell'Ilva in risposta alla petizione eh, del signor Cosimo отговор на петицията на господин Козимов Ракасо, подадена 2007 и след това е, започнахме 2008 едно разследване в тясно сътрудничество с италианските власти. 2011 година Европейската комисия излезе с предварителни заключения тук е, пред вашата комисия. Там стана ясно, че Илва не зачита европейските стандарти за превенция и контрол и интегрирано предотвратяване на замърсяването. Вследствие Европейската комисия започна процедура за нарушение а, към Италия. Както каза и госпожа Мацони, съдът потвърди това и преди година и половина, 31 марта 2011, Италия бе осъдена за това, че не е направила така, че всички инсталации, 80-тина, сред които Илва, отговарят на стандартите. Както знаете, Илва сега се разглежда от съдебните органи за емисии от замърсяващ характер. Трибунала в Таранто излезе с декрет, че различните части на инсталацията трябва да бъдат затворени и това е задължителна мярка за прекратяване на замърсяващите емисии и началото на тази процедура трябва да стане до 5 дни или до идния 11 октомври, което е утре или след 2 дни. Вчера Илва излезе със свое предложение, за да може да бъде решен проблема и сега се очаква европ... италианските органи да е, вземат решение как да приложат е, решението на магистратурата. Що се отнася до моята работа като комисар, който отговаря за индустрията, аз мога да кажа, че преди по-малко от месец по покана на управителя на региона Ники Вендула участвах в Бари с една среща с министъра на околната среда на Италия, подсекретаря за економическото развитие Дивинченти и губернатора Вендула местни органи на властта, местни предприятия, както и синдикатите. Всеки, всяка една от участващите страни реши, че трябва да предложи свое решение за защитаване на а, здравето на гражданите и също време запазване на работните места. Каква е позицията на Европейската комисия по случая ИЛВА? Три са основните е, сфери на действие. Първо, мониторинг. Европейската комисия следва случващото се в Таранто и март тази година започнахме разследване посредством информационната пилотна система, която дава възможност на държавите членки да актуализират информацията у Европейската комисия за прилагането на общностните мерки. Италия отговори на тези въпроси, свързани с Улва, като потвърди, че инсталацията в Илва има съответното разпределение разпореждане, извинете, разрешение по КПКЗ. Бяха обаче основ... установени липса на конкретни контролни мерки, свързани с емисиите вътре в инсталацията. Що се отнася до втората ос на действие на Европейската комисия, потвърждаване на изпълнението на европейските параметри за чистота на въздуха по директивата АДХОК до 30 септември 2012 година Италия трябва да изпрати информация на комисията за концентрацията на замърсяващите е, газове, които са замерени 2011 година когато получим тези данни, ние ще видим дали те отговарят на стандартите, заложени в Директивата за опазване на околната среда. Третата ОС прилагаме Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването. През февруари тази година Европейската комисия прие едно решение, където са заложени най-добрите налични техники, които да бъдат прилагани в стоманения сектор. Тези критерии сега се използват от италианските власти, за да се актуализира разрешението за работа на Илва, така нареченото комплексно разрешително. Предвидено е на 18 октомври да бъде актуализирано това разрешително. Там самото предприятие, местните власти и правителството трябва да постигнат съгласие. Това споразумение зависи, разбира се, от задълженията, които ще поеме Илва, за да намали, намали вредните емисии и да гарантира необходимите мерки, които да отговарят на най-добрите налични а, техники, които са потвърдени 2012 година. До 2016 година трябва да се приемат тези най-добри налични техники от всички държави членки, за да има приемане на стандартите за намаляване на замърсяването. След разследването Европейската комисия, извине, Италия трябва да изпрати на Европейската комисия информация за предприятите мерки, както и да изпрати копие от комплексното разрешително, което е актуализирано. Ето това се случва в момента по отношение на околната среда и Илва. Работим в тясно сътрудничество с комисаря Поточни, който отговаря в тази сфера. И след това има един по-широк въпрос, който е свързан с конкурентоспособността. Както знаете, Италия в момента преминава в много сериозен про... в много голяма криза при намаляване на търсенето на стомана, повишаване цените на електрическата енергия, както и по-низките цени, с които предлагат своите техните продукти нашите конкуренти по отношение на Европейската комисия? Какво правим ние за конкурентоспособността на стоманения сектор? С комисаря Андор а, сформирахме една работна група, която се занимава с стоманата. Искаме да идентифицираме необходимите мерки, за да се гарантира конкурентоспособността на този сектор. Там участват най-важните стоманодобивни фирми в Европа, социалните партньори, синдикатите. Европейския парламент участва на тези заседания като наблюдател с участието на госпожа Сартори и госпожа Перванш Беренс, които отговарят за съответните комисии в Европейския парламент. Освен това, поискахме съвета да сложи в дневния ред на заседанието си утре в Люксембург темата кризата в стоманения сектор. Така ще имаме възможност да обсъдим общо какво се случва в този сектор. Тогава ще разкажа на колегите си от съвета за конкурентоспособност какво правим, що се отнася до промишлената политика. Целта е да представим пред колегията от комисарите един план за действие в стомадобивния сектор до юни 2013 година. Що се отнася до Илва? Ние вярваме на италианските власти и това доверие всъщност бе потвърдено и с един разговор дълъг вчера, който проведах. Министър Клини, в, който е министър по околната среда в Италия, който заяви наистина, че Италия държи да прилага всички задължения, които е поела по европейското законодателство и на съвет на министрите ще започне процедура за прилагане на всички общностни стандарти и норми. Няма мерки за нарушение по отношение на Италия за Илва. Ще продължим с внимание да следим случващото се, като следим околната среда и въздуха, тъй като това е един огромен център на заетост за Италия. Ако имате въпроси, съм готов да отговоря както съм готов и да говоря с всички комисии, които отговарят по този въпрос в Европейския парламент и се занимават с стомана. Утре Европейската комисия ще одобри един документ за промишлената политика. В него, сред различните инициативи, има и инициативи в сектора на стъмонодобивната индустрия той е изключително важен за реиндустриализацията на Европейския съюз. Разбира се, винаги при зачитане на екологичните норми и постигане на целите 20-20-20. Благодаря, благодаря на госпожа председателя за поканата и оставам готов да отговоря на вашите въпроси. Започваме дебата. Господин Яр. Entschuldigung, ich hatte mich noch nicht gemeldet. Аз не съм поискал думата. Но след това бих искал да говоря и аз. Господин Ривелин. Грация, президент. Благодаря. Искам да благодаря на господин комисаря за изложеното тук пред нас. В Италия, и пък и цяла Европа се следят тези теми. Що се отнася до конкурентоспособността на този сектор, очакваме това заседание, което обявихте вие, господин Таяни, защото и в делегацията Европа-Китай многократно сме говорили за този продукт, за стоманата. Един изключителен, фундаментален продукт за Европа. Очакваме наистина резултати от заседанието утре, за да подновим а, своите дискусии с своите китайски колеги. светлината на това, което ще се случи утре. Сега за инсталацията Илве. Трябва много внимателно да се види какво се е случило, господин комисар. Защото, както каза и италианската прокуратура, точно липсата на инвестиции е довела а, до това бедствие, бедствието в Таранто. Искам да припомня на колегите тук, че държавата, която че това е държавно предприятие. Държавата произвежда стомана в Таранто. И този продукт, между другото, бях близо до Бергамо през януари, та той се произвежда коректно и правилно в Северна Италия. Не се а, поставя в риск нито здравето, нито околната среда там. Държавата в Баньоли или в Таранто произвежда като уврежда здравето на работниците и на гражданите и разрушава околната среда. След това, обаче, държавата почти без пари дава това предприятие на частници и по никакъв начин не иска гаранции, че ще има инвестиции да не се замърсява тази територия. Като европейски граждани се питам, каква е разликата между тази трагедия и тази в Севезо, когато швейцарците искаха да, да произвеждат малко по-на юг от себе си, за да им е по-чисто и се случи това, което се случи в Севезо. Или пък в Индия, където имаше трагедии, които всички си спомняме. Италианската държава трябва да се намеси трябва да се намеси в максимално кратки срокове, за да върне качеството на околната среда, за да даде на тези работещи работа, която е сигурна и да а, спрем да се срамуваме. Искаме справедливост. Като евро... италиански парламентарист а, казвам, че Европа трябва да се намести, намеси по един изключително твърд и ясен начин, като наложи огромна глоба на Италия глоба на Италия. Защото тя носи отговорност за всичко това. Трябва да се разбере защо в Северна Италия от край време се произвежда същ продукт, стомана, без да се избива в кавички работещи се там, това, което се случва в Баньоло и Таранто, т.е. на юг. И очаквам, очаквайки вашия отговор, и вече съм ви писал и на вас, и на Съда за правата на човека в Люксембург. Онези служители, да започнат да получават средства от фонда за приспособяване към глобализацията, над 500 милиона евро могат да бъдат заделени за това. Миналата година този фонд бе задействан за Италия 7 пъти, по 7 случая. Само един от тях обаче бе одобрен. Ето това е един от случаите, това е едно предложение, разбира се, в което можем да използваме този фонд. И накрая, господин комисар, госпожо председател, тук в Европа обсъждаме правата на човека на гражданите по света за, индиан, за индийци, за африканци, за китайци говорим. Трябва да го правим, защото трябва да се борим за правата на човека на всички тези граждани. А работниците в Южна Италия, тези, които са гласували за мен, не трябва ли да повдигам темата за техните права, за правата на човека, на своите гласоподаватели? На италиански има една поговорка, която според мен е много актуална – този, който добре работи за себе си, работи добре и за другите. Нека се научим да работим добре за себе си. Благодаря, господин Ривелини и господин Занони. Благодаря. Питам се, имайки предвид този случай с Илва, дали това не е върха на айсберга. И се питам също така, как така един такъв важен въпрос който е описан навсякъде в черните страници на Италия, пък и на Европа, не е излязал на светлина благодарение на магистратурата. Контролите на тази държава членка, в случай контролните механизми на Италия, за околната среда всъщност достатъчни ли са? Съществуват ли такива? Изобщо се питам аз. Още нещо се питам – Европейската комисия не трябва ли да актуализира своята система, тя да стане по-добра, за да може така, че всички тези закони за опазване на околната среда и здравето на човека да бъдат зачитани? Да има мониторинг, може би периодичен, като се изпращат инспектори в различните държави членки, с по-ясна намеса на комисията. Мисля, че това е важен урок, важна полука, която можем да извлечем, от която разбираме, че няма достатъчно контролни механизми, а ако има изобщо такива, те не функционират. Колко случаи Илва, за които не знаем, има в Италия, пък и в целия Европейски съюз. Трябва да се опазва околната среда и най-вече здравето на европейските граждани. Има и други случаи. Има и други стоманодобивни предприятия навсякъде, и в Италия, и в цяла Европа, където закона се хвърля в кошчето. А това е цимент, който след това ще строи нашите къщи. Има много инсинератори. Господин комисар, имаше една кампания, организирана от едно дружество, където се говори за майченото мляко. За преводачите искам да кажа кърма, защото знам, че в други случаи с Джон Дали преводът не е бил правилен. Така че говоря за мляко, майчино мляко, замърсено с диоксин. Има десетки случаи, където след като се прави анализ на кармата, се установява, че диоксина в тази първа храна на нашите деца е, е наличен. Дори и в този случай е хубаво Европа, Италия, всички да и изградим една система за наблюдение, дори на майчиното мляко. Защото има много десетки случаи, като случая Илва, които не са ни познати. Благодарение на магистратурата изобщо разбрахме, че има такъв случай. Какво ще направи Европейската комисия? за да гарантира, че няма такива случаи, а има такива случаи, защото майчино мляко съдържа диоксин. Щом то съдържа диоксин, значи има такива случаи. Това са случаи не само в Италия, и в цяла Европа. Благодаря, господин и Господин Яр. Госпожа председател, господин комисар, благодаря много. Когато човек е, погледне петицията, се чувства малко е, раздвоен, защото от една страна е, процедурата е сработила, установени са драстични нарушения, комисията е реагирала, приканила е Италия да внесе съответните е, промени, Италия не го е направила и е, е започната процедура за нарушение пред е, съда. От друга страна обаче, комисията трябва да изхожда от едно принципно доверие към страната членка, тъй като комисията не може да подозира всяка страна членка и всяко едно предприятие, че нарушава европейските разпоредби. Това, което ме интересува, е нещо, което споменаха и много колеги. След като се констатират нарушения, и то не незначителни, а нарушения, които увреждат здравето на гражданите, притесня... ме притеснява това, че отстраняването им изобщо цялата процедура отнема толкова много време тъй като когато са констатирани нарушения, увреждащи здравето на гражданите, процедурата трябва да бъде бърза, тъй като нерядко се случва експлуатиращите предприятията и предприемачите да използват това забавене във времето и времето да работи в тяхна полза. Мисля, че е, трябва да намерим някакъв начин, е, по който процедурата да бъде по-бърза при констатиране на такива значителни нарушения. Защото тук нарушенията не са от технологично естество. Има и други производители на подобни продукти, които по-добре се справят. В този смисъл аз съм а, раздвоен, защото от една страна процедурата е спазена, от друга страна обаче за мен възниква въпроса по какъв начин да ускорим, така че да внесем по-бързи подобрения. Грация, лонореволе Сартори. Благодаря, госпожа Сартори има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар, за това, че сте тук и за това, че имаме такъв дебат в Комисията по петициите по една тема, която справо, имайки предвид ситуацията, в която се намираме, основна тема на дебат в Европейския съюз, пряка връзка с економическата криза и това, което се прави, за да се излезе от нея. Тази сутрин и аз на заседанието на координаторите на Комисията по промишлеността повдигнах тази тема, проведахме дебат и излязохме с желание за искане на дебат в пленарна зала по темата стоманодобивна индустрия. Това не можахме да го включим в дневния ред на идното пленарно заседание, но всички партии, които присъстваха, всички координатори, които смятат, решиха, че през ноември може да се проведе един дебат по тази тема. Дебат, който ще започне нашата комисия, комисията по индустрията. Така че Въпросът е както го повдигна Европейската комисия, но както го виждат всички, се е, разглежда и от нашата комисия, комисията по промишлеността, за това как изглежда европейската индустрия, как да я защитим е, по общ план и на вътрешния пазар и възможността да подсилим нашата промишленост в държавите членки посредством политиките и в отделните държави членки, и в целия Европейски съюз а, към трети страни. Два основни въпроса. Да имаме защита на нашата индустрия, за да може тя да се рестартира. И на второ място връзката с другите страни по света, за да разберем как по правилен начин да разглеждаме конкурентноспособността. Случилото се последните месеци е свързано и с петицията. Виждаме, че се появяват теми, които обсъждахме ние и тази сутрин с Таранто, където всъщност има два проблема. От една страна опазване на индустрията, запазване на работни места, заетост, растежа, економиката и другия, също толкова важен въпрос, дори по-важен, да гарантираме, както е записано в съответните закони на Европейския съюз, здравето на нашите граждани. Това са двете основни теми пред нас. Несъмнено, както подчертаха голяма част от колегите по време на дебата, тези два елемента трябва да бъдат разглеждани в национален и в европейски план. Това не може да се превръща в фактор, който да диверсифицира една държава от друга. Трябва европейските инсталации и фабрики да спазват всички стандарти в европейското законодателство и да гарантират на всички служители, на гражданите, които живеят близо до тези инсталации, здраве и околна среда. От друга страна, трябва да защитим цялостно работните места, заетостта и рестартирането на економиката. Ето това е голямото предизвикателство. То е огромно. Трябва да работим заедно. Една голяма мисия, която на това ниво, на ниво Европа, е в ръцете на Европейската комисия под, разбира се, наблюдението на Европейския парламент. Обсъдихме това тази сутрин и сега продължаваме. Много е важен този дебат и трябва да продължаваме да следим тези два въпроса, които винаги върват ръка за ръка. Можем да си заложим и друга цел, например да кажем, че всички продукти, които влизат в Европа като внос, трябва да бъдат произведени по нашите стандарти. Знам, че това е много болезнена тема но в други сектори сме се опитали да направим такива опити. Разбира се, че в другите части на света човек може да си прави каквото си иска, но ние може да кажем, че продуктите, които се внасят и след това се пласират в Европа, трябва да бъдат произведени в зачитане на стандартите, които спазват европейските предприятия. Благодаря. Благодаря, госпожо Сартори. Сега давам думата на господин Бощинар. Грация, сеньора президенте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисаря Таяни за участието му. Сега ще говоря на своя език. Днес говорим за един много сериозен и драматичен проблем. Всъщност ние отправяме критичен поглед към Европейската комисия и всички държави членки, не само Италия. Това е така, защото а, се допусна нарушаване на европейските нормативи при това по системен, системно. С а, е, заблудата, че нещо ще бъде направено, че проблемите ще се разрешат. Момента е драматичен, защото говорим за а, е, сериозен проблем, а, е, за проблем на сериозно замърсяване а, насред а, сериозна криза. Криза, в която милиони е, губят работните си места и нямат надежда да си намерят нова и е, обществените е, възможности за подкрепа стават все по-ограничени. Случаят Илва е така краят на една иллюзия. Редовно се казва, че държавата винаги е виновна и че частните предприятия като по чудо ще решат всички проблеми. Илва говори за това, че приватизацията на държавни предприятия по никакъв начин не е подобрила екологичните характеристики. Това, а, примери за това има не само в Италия, но и в други страни. Опитайте се да си представите последиците от мащабите на приватизацията в Румъния. Приватизация, която доведе до закриването и дори ликвидацията на цели сектори от индустрията. Днес случаят Илва и други подобни става ясно, че Европейския съюз няма истинска стратегия за промишлеността, като глобален фактор. И има конкуриращи се национални стратегии, но няма една общо европейска стратегия, която да ни позволи да спасим важни европейски сектори. И днес, господин комисар, много се радвам, че Европейската комисия най-сетне е решила да се захване за работа по такава една стратегия. Искам иска ми се да смятам, че това ще се случи. Бих искал стратегията да бъде цялостна и да обхване всички 27 или 28 държави членки. Защото има индустриални сектори и има стоманодобивен сектор в много други страни, а, този сектор пострада много сериозно. Може би замърсяването не е толкова сериозно, както в конкретния случай, но проблемите си съществуват. И преди да приключи, искам да ви помоля, господин комисар, следното. Надявам се, че европейските вносители на стомана ще бъдат включени в стратегията и ще бъдат предвидени права и задължения тъй като вносителите са граждани на Европа. Те са юридически лица, които би трябвало да имат едни равни права и задължения, което да е в интерес на запазването на европейската промишленост. В противен случай ние ще се подадем на индустриалните и търговски лобита за смет, което ще помогне на други страни, онези, които внасят е, стомана от Европа са европейски субекти. европейско те закони трябва да са равни за всички. Това е задължително, ако искаме е, в Европа да се запази стумано добив. В противен случай ще говорим за смъртта на този сектор. Благодаря господин Бощинаро, госпожа Алкен. И аз ще говоря народния си език. Макар, че той няма никакви родствени връзки нито с италиански, нито с румански. Благодарен съм на комисията за това, че е тук. Благодарна съм за изложението. В стомодобивния сектор има много трудности и във всички страни. В първият ми избирателен район в Дания – се произвеждаше много стомана. А, сега а, ние са, бяхме подложени на натиск да разхлабим екологичните изисквания. В резултат на това това производство беше закрито. Ако искаш да запазиш индустрията, защитата, защитата от всички нормативи не им помага. Най-добрият начин да им помогнеш и да ги направиш конкурентоспособни е да направиш така, че те да спазват най-високите нормативи, така че да бъдем начало. Що се отнася до околната среда, е, замърсяването от е, стоманопроизводителите е много сериозно, както виждаме от е, този случай. Разхлабването на екологичните норми няма да помогне на никого. Ние просто ще създадем проблеми, които ще завещаем на бъдещите поколения. Всички вие сте се срещали с лобисти в Европейския парламент, които настояват за едно и също, а именно по-малко екологични изисквания. Но стратегията на защитата ще доведе до това, че индустрията няма да може да се конкурира. Тази защитна стратегия няма да доведе до никакви резултати, така че много се надявам, че ще осигурите спазването на най-високите изисквания. Само така може да се запази индустриалното производство. Много е, предприятия и използват е, е, стомана от други сектори. Но нека да не правим така, че законодателството, което приемаме, да е във вреда на а, здравето на хората. Благодаря ви още един път за чудесното изказване. Председателката, благодаря госпожо Алкин, госпожа Матера. Благодаря, госпожо председател. В своето изказване не искам да повтарям казаното от преждеговорившите и италианци, и представители на други държави членки на Европейския съюз. Затова искам просто да се присъединя към гласа на другите колеги. Първо искам да ви благодаря, че сте тук в Комисията по петициите. Благодаря, господин комисар, за това, че решихте да бъдете днес с нас тук, за да можем да говорим за индустрията. Европейския съюз от край време има такава политика, но по-специално сега трябва да го прави в този период, който е период на криза за всички държави членки. Вярно е, че Европейския съюз се интересува от такива деликатни теми, като темата за околната среда, социалните теми и искам а, моя глас да се присъедини към гласа на онези колеги, колеги, които взеха думата, за да подчертая колко своевременно Европейски съюз може да действи и да бъде близо до гражданите, които оставят по-назад. Защото в стратегията Европа през 20-та година, пък и бюджета 2013 който одобрихме в Комисията по бюджет съвсем скоро в парламента, се говори единствено и само за растеж, за конкурентоспособност. И е правилно, че в този момент се говори за растеж, за конкурентоспособност. Но не бива да забравяме за онези, които ще останат назад. Не искаме европейски граждани да бъдат изоставени. Затова искаме да припомним на работещите в Илва, в Таранто, че сме близо до тях. Колегата Ривелини припомни фонда за приспособяване към глобализацията. Аз две години и половина бях докладчик по този фонд за Европейския парламент. Надявам се този фонд да бъде активиран, за да може европейски граждани да бъдат подкрепени. Говорим днес за Илва в Таранто, утре може да се говори за друго предприятие, като това и Илва, например в Румъния или в Дания. Така че днес говорим за Италия, друг ден ще говорим за румънски случай и така ще говорим за всички европейски граждани. Яр. Господин Яр. Ja, Frau Vorsitzende, äh, quasi in Ergänzung. В допълнение на това, което се каза до тук, искам да предложа петицията да остане отворена. Колегите правилно подчертаха, че това е петиция с конкретно съдържание, но а, излиза извън рамките на този конкретен случай. Аз мисля, че е в подкрепа на Комисията по промишлеността ние също трябва да предложим този въпрос да се дебатира на пленарно заседание и може би да излезем с резолюция, тъй като аспектите, повдигнати от петицията, са много важни и темата е доста широко обхватна и доста важна за тях и не бива да се ограничаваме само с работата върху конкретната петиция предлагам да изготвим резолюция. Мисля, че имаме такова право. Господин Боргецио има думата. Президенте. Благодаря, госпожо председател. И аз се присъединявам към благодарностите, които бяха отправени, както и благодаря на комисаря. Искам да благодаря на господин Фракасо, който от 2007 година се бори, обърнал се към Европа мисля си, че първо трябваше да се обърне към местната прокуратура. Чак в 2012 виждаме, че хората умират от рак а, поради това замърсяване. Колегите от другите държави може би ще проявят интерес към един въпрос, който трябва да си зададем всички. Как така настоящите собственици на Илва са приели да купят това предприятие от държавата, това е ужасно чудовище, с огромни проблеми, а, като не отговаря на стандартите. Явно знаят как върват нещата в Италия и по-скоро в италианския юг. Едно правило вали, е валидно да се поддържат а, на изкуствено дишане предприятия, които в нормални държави биха били затворени. Замяна на гаранции за това, че ще има социален мир, ще се създадат работни места и така. Това е индустриална политика. Така че, както каза и колегата Риверини имаме една държава, която хич не и пука за здравето на нейните граждани, явно индустриалната политика. Всичките тези ужасяващи предприятия, тези чудовища, които са умрели, за които сега ще се харчат огромни количества пари, по непродуктивен начин, са всъщност само пречат. Те са една тежест на крака на нашето развитие. Така че аз бих предложил на председателя Таяни да не забравя това, когато влиза в битка а, на европейските, в европейските зали, а, да не забравя и когато води битката за конкурентоспособността. Е, председателката Сартори също има много балансирана позиция по този въпрос. Не бива саркофази да продължават да съществуват Не може такива недостатъчно добре екипирани предприятия да работят. Трябва да се грижим за нашите граждани. Господин Козимов Ракасио го е направил. Е решил, че няма да позволи да се подиграват с него лошите политики на държавата. Благодаря, господин Бургецио. И сега заместник председателя Таяни. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че започнахме този Важен дебат по важен въпрос. Аз от 94-та до 99-та бях част от тази комисия, така че много се радвам отново да съм тук сред вас в ролята си на комисар. Това е комисията, която е най-близо до гражданите, защото пряко събира, без други е, филтри, тревогите на гражданите в Европейския съюз. Ще започна от казаното от госпожа Сартори, Яр, Буштинаро и Бургецио. В своето изказване те повдигнаха един общ въпрос, който може да е свързан с който е свързан с индустриалната политика и екологичната политика. Обеден съм и го казах и в своето изслушване, когато кандидатствах за този пост, е един брак, който може да бъде организиран. Тоест, може да се съчетае промишлената с екологичната политика. Може да бъде е, брак по сметка, добре, може би е било така, но често брака по сметка е много по-успешен от брака по любов. В документа, който Европейската комисия ще одобри утре за новата индустриална политика, ние тръгваме всъщност от тази предпоставка. Целта ми е като заместник председател на комисията, като част от тази комисия, в края на петте години, в които ще бъда комисар, да изляза с ясно послание. Европа започна да се реиндустриализира, но а, по начин различен от този в миналото. индустрията не е същата като тази, която имахме 80-те, 90-те години. Това е една индустрия, която трябва да бъде качествена, която е насочена към зелената економика, към екологично съобразни а, техники. И стратегическият момент, който ще одобрем утре, върви точно в тази посока. Трябва да, да имаме една индустрия, която наистина да бъде 20% от БВП. Днес сме под 16-17%. Искаме тези три двайсетици, които сме записали в общностната си стратегия, да добавят още едно 20, което е свързано с реиндустриализацията на Европейския съюз. Съвсем накратко, какви са темите, които са важни за нас. Няма да ви раздам текста, защото трябва да бъдем коректни. То ще бъде одобрено утре. Но най-общо мога да ви кажа за какво искаме да работим. Хоризонтални критерии първо. Трябва да има една обща стратегия, която почива на идеята за растеж, развитието на вътрешния пазар, иновациите, научните изследвания, основни теми, които трябва да бъдат прилагани към индустриалната политика. По някои основни теми, които са важни за целия сектор и не само зелената економика, мисля за зелените технологии, говоря за космоса, за еко, стандартите, които да се налагат в строителството. Две години и половина работим по това съобщение. Както знаете, в началото на комисията Барозо 2 излязахме с един документ за индустриалната политика и един за иновациите. Преди няколко месеца организирахме и едно събитие, което бе свързано с Третата индустриална революция, с присъствието на Джереми Ривкин. Става дума за зелена економика. Една економика, която дава възможност и на другите сектори. Например, автомобилния сектор. В случая не мисля само за електрически автомобил – нито пък само за развитие на структури, които са свързани с железопътния транспорт. Мисля и и за корабите, защото те трябва да бъдат по-малко замърсяващи. Ще покажем на държавите членки как по-добре да използват европейските фондове за такъв тип политика и постигане на тази цел. Развитието на вътрешния пазар е основна предпоставка. Разбира се, онзи ден съветът е, одобри окончателно един текст на Европейския парламент за стандартизацията. Това беше мое предложение всъщност. Първи законодателен акт на, вътрешния, на акта за вътрешния пазар 1 е свързан с промишлената политика. Та в целия този по-общ контекст на промишлена политика, която не бива да забравя и околната среда, мога да кажа следното. Цената на енергията също е много важна, защото трябва да работим и по енергийната ефективност, която не трябва да бъде подценявана. И в случая говоря за строителство, което да бъде екологосъобразно, а и що се отнася до ВИ. Разбира се, че има и проблеми, които са свързани с суровините и Онези, които се вълнуват не само от промишлената, но и от екологичната политика, трябва да знаят, че започва едно инновационно партньорство, което е свързано с рециклирането и заместването на суровините. Така че и темата суровини ще бъде част от тази стратегия. Нито един сектор няма да отпадне от нея. Говорим за стратегия, защото това е глобална визия на а, тази политика. Два, две години и половина работим по този въпрос и искам да оставя като част от своето присъствие пет години в комисията, а, както и председателят Барозо пред вас а, го заяви, че индустриалната политика е индустриална за преодоляване на кризата и създаване на работни места. Та вътре в тази промишлена политика е и политиката, политиката в сферата на стумано добива. Трябва да накараме държавите членки да спазват правилата. Те съществуват, те са стрикни и сериозни, както ви припомних в стъпителните си думи и както а, госпожа Мацони припомни, Европейската комисия се намесила, както се намеси в случая, за който говорим днес. Имаше отворена процедура за нарушение, имаше, има всъщност решение на съда по този въпрос, така че надзорът от страна на Европейската комисия е факт. А, нямаме обаче инструменти, които отговарят на полицейските инструменти. Е, самите държави членки са тези, които трябва да извършат, да изиграят ролята си. В случая става дума същите неща се прилагат и за фалшифицирането, и за много други теми. Имаме една система EU-Pilot, която следва прилагането на различни директиви. Господин Равелин, вие си тръгвате. Не знам дали успях да ви отговоря, но сега ще ви отговоря на част от а, вашите въпроси, които заедно с господин Силвестрис, Балдасари, и госпожа Матера сте ни изпратили. Не знам дали сте получили отговора. Ще... Всеки момент трябва да дойде. Става дума за конкретни отговори е, за това какво трябва да направи Италия. Тя трябва да гарантира пълното прилагане на а, европейското законодателство, включая директивата от 2008 за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването. Имаме контролни механизми, ако не е пристигнал, ще дойде отговора. Колегата Поточник ви е написал писмо по вашето искане. Сега, що се отнася до италянското правителство, ще отговоря на господин Яр. Днес правителството се опитва да опрости процеса за издаване на комплексно разрешително. Много е сложна процедурата и упростяването всъщност е правилният път, за да се намалят и сроковете. Пак повтарям, вчера говорих на дълго и на широко с министра на околната среда на Италия, който потвърди тази позиция и така че ето, това е конкретният му отговор. Господин Буштинаро зададе и други въпроси. Отвъд и над политиката за промишлеността повдигна една тема, която има своето място, която, извинете, повдигна и госпожа Сартори. И тя е свързана с контрола на стоманата, която внасяме. До 31 декември вносителите трябва да нотифицират държавите членки колко са внесли от трети страни. Става дума за стомана. Това е на базата на едно изискване, наложено от Европейската комисия. 31 декември е крайния срок. Не е решено дали ще продължи да действа този документ, това задължение. Аз лично мисля, но в крайна сметка и парламент, и комисаря Дегухт, който в този момент говори в тази насока и ако госпожа Мацони del dibattito inviare alla Commissione europea un иска да прати на Европейската комисия едно резюме, което изразява вашата позиция. Госпожо Мацони, вие за комисията Петия, госпожа Сартори за комисията за промишлеността, то ние наистина ще обърнем сериозно въз... внимание на този документ. Един друг въпрос бе зададен от госпожа Матера и господин Ривелини. Става дума за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Така както изглеждат нещата днес, мисля, че този фонд не може да бъде използван, защото той не покрива евентуално намаляване на производството на Илва. Темата деиндустриализация. Тоест, криза, предизвикана от структурни проблеми може да е свързана с нелоялна конкуренция, но в случая става дума за не спазване на екологични задължения и тогава не може да се използва този фонд. На срещата в Бари, където срещнахме с губернатора на провинцията, където беше заместник председател на Сената, Фини и много други, трябва да... И там се каза, че има други инструменти, други програми на Европейската комисия, които могат да бъдат използвани регионалните фондове, социалния фонд, Европейската инвестиционна банка и нейните фондове, Хоризонт 2020. Там също има средства за конкурентоспособност, иновации, научно-изследователска дейност. Има един фонд за въглища и стомана, който също може да бъде използван. Предприятието Илва каза, че иска да кандидатства по част от тези проекти, тези фондове. Ще видим какво ще направят. Крайна сметка. Господин Дзанони повдигна един въпрос за зачитането на екологичните норми. Европейската комисия не стои да чака, тя не чака прокуратурата. Както казах и на вашите колеги, и пак ще го повторя. Това, което можеше да се направи, бе направено. Включително и работата на Европейския парламент, защото Комисията по петициите многократно се обръщала към комисията и не за първи път ние се замесваме. Сега имате заместник председател пред вас, наистина, защото според нас този проблем е важен, обаче комисията винаги е участвала в тези теми. Така че след като сме са изпращани заявки от парламента се отвори процедура за нарушение, съда излезе с решение, така че Европа извършва мониторинг. И ако днес италианското правителство е решено да приложи европейското законодателство, това е защото Италия всъщност е задължена да спазва от нас тези норми. Що се отнася до опазването на здравето, знаете, работи много активно по този въпрос. Помислете за регламента РИЧ, това е един инструмент, който гарантира не само конкурентоспособността, но и един инструмент, който гарантира опазването на здравето за нашите граждани. Всичките ни нормативни документи против фалшифицирането на вътрешния пазар и всички документи, които работят срещу вноса на такива продукти, работят с тази посока за последен път в началото на август на тази година. Отново имаше инициатива против фалшифицирането на продукти. Тогава показах две обувки, произведени извън Европейския съюз. И само трябваше да ги помирише човек тези нови а, обувки, за да разбере че са пълни с канцерогенни а, елементи. Те, ако ги изследва човек, установява, че са стотици пъти над а, допустимите норми. Така че много правим по въпроса, обаче е, не съществува полиция на Европейската комисия, не съществува финансов инспекторат на Европейската комисия, който да санкционира нито някакъв друг вид жандармерия или полицейски правоохранителни сили. Държавите членки са тези, които трябва да работят в тази сфера. Ние трябва да разработим добри норми за опазване на здравето на гражданите, комисаря Дали и госпожа Тестори Годжи, която е директор в неговата дирекция. В това отношение работят много трябва да се съчетаят. От една страна опазването на околната среда и здравето, и от другата страна индустриалната политика. Искали сме жертви от нашата промишленост. Мисля, че те направиха тези жертви. И системата РИЧ също. Аз не отговарям, разбира се, по тази тема, но то се вижда. Е, това ниво, да речем, 20%. Няма световно споразумение и няма как да го повишим. Но ако има такива 20% одобрени от цял свят, ние можем да поискаме да го повишим малко, но по този начин бихме гарантирали конкурентоспособността на нашите дружества. Но европейските продукти с правилата, които сме въвели, са по-екологосъобразни, най-екологосъобразни в света. Защото с такива балансирани правила пък ние ще спрем делокализацията на нашите предприятия извън Европа. Тоест, ще работим и против климатичните изменения, защото, както знаете, за климата няма граници. И ако голямата индустрия отиде да произвежда някъде другаде, защото бягат от Европа, знаете, отиват да произвеждат някъде другаде, защото стомана винаги е нужда, много продукти, разбира се, са нужни, всякакви видове, така че могат всички такива производства, примерно, които имат емисии на CO2, да отидат някъде другаде. И за да бъдат по е, конкурентоспособни, те го правят. За това ние трябва да действаме явно против е, климатичните изменения. Както каза госпожа Сартори, ще има дебат по този въпрос. Много се радвам, че сте поискали такъв общ дебат. Така ще покажем какво правим и резултатите от съвета по конкурентоспособност, който други ден ще се занимае с темата Европейска политика в сектора на стоманодобивната индустрия. Мисля, че отговорих на всички въпроси. Мога да ви кажа и други неща, ако искате. Е, е, chiedeva dei soldi stanziati. Господин Ривелини говореше за парите, изплатени от италианските власти 320 милиона за обеззаразяване, 30 милиона за ремонт на индустриалните предприятия, 119 за възстановяване. Не съм сигурен дали разполагаме с подробности по предприятите мерки. Комисията трябва да е запозната с тези кредити, за да може комисаря Алмуния да прецени дали става дума за противо законна държавна помощ. Надявам се, че отговорих на въпросите. И така, госпожо председател, аз и моята генерална дирекция сме на вашите услуги за всякаква информация, която ви е необходима по този конкретен въпрос, както и по всички въпроси, които смятате, че си заслужава да бъдат отнесени до моето внимание и вниманието на моята генерална дирекция. Disponibilità ad interloquire con il Parlamento. Grazie ancora per avermi permesso di tornare. Eh, Благодаря ви за тази възможност да посетя тази комисия, чието член бях в продължение на 5 години, винаги е удоволствие човек да се върне там, където е работил в интерес на европейските граждани. Председателката, имайки предвид, че ви е толкова приятно, със сигурност ще ви поканим отново да участва в нашата работа, за да си спомните хубавите моменти мисля, че комисарят казва, че би имало проблем, ако посещава комисията по петициите по-често от комисията по индустрия. И така, благодаря ви за отговора, за изложението, благодаря за готовността да присъствате. Без съмнение ще се възползваме от, от любезното ви предложение. По самата петиция, мисля, че можем да приключим дебата, като отчитаме предложенията на комисарията Таянис и това е разумно, а именно ние като комисия, е, парламентарна комисия да изпратим бележка на Европейската комисия, в която да искаме по-целенасочени мерки в духа на днешния дебат и след това предложение за резолюция в пленарната зала, която да бъде разработена от комисията, но мисля, че това е въпрос, по който можем да водим съвместна дискусия с Комисията по околна среда. И така, идеята е в пленарната зала да проведем дебат за стоманодобивния сектор, а не само за новата индустриална политика, а за съчетаването на индустриалната политика с спазване на опазването на околната среда и на човешкото здраве. И така, ако няма възражения, можем да приключим до тук. Благодаря на всички.